Продължаваме нашето заседание. Моля ви да заемете местата си. Въпреки, че часът доста напредна, имаме много интересни въпроси да обсъдим. Най-напред проучването относно програма за конкурентоспособност и иновации – Нашият докладчик е Пал Рюбинг. Пал Рюбинг. Той от много години се ангажира с проблемите за малките и средни предприятия, иновациите свързани с тях – освен това, приветствам госпожа Шойнехофер и Пауан. Те ще ни представят проучването, но най-напред давам думата на докладчика. Той ще направи своето въведение. Господин Рубих, имате думата. Благодаря. Аз благодаря за възможността да проведем това проучване. Видяхме, че безработицата в Европа има връзка с задлъжнялостта на държавите членки. Затова ние искахме да видим къде може да има възможност за предприемачите, как могат те да развиват своята дейност, в каква фаза от живота им те могат да започнат своята самостоятелна дейност и когато човек стане самостоятелен или самонайто лице, какви стимули може да получи от тази програма? Програмата по принцип подходящ инструмент ли е за прилагане в тази област? Какви резултати е произвела тази програма, програмата за иновации? Тази програма за нас е основа да, оце, да оценим и <clears throat> бъдещите подобни програми. До момента имахме бюджет за тези дейности 3,8 милиарда. Парламента изиска 5 милиарда, а съвета предложи 2,3 милиарда. Но основният въпрос обаче е да формулираме програмата възможно най-ефективно, защото това има значение за решенията на предприятията. Ето защо започнахме оценяването на програмата. Благодаря на парламента за това, че за едно доста кратко време успяхме да направим това проучване. Много съм любопитен какви ще са крайните резултати. Благодаря, казва председателят. Сега на кого мога да дам думата? Аз ще продължа на немски. Радваме се, че получихме възможността да направим това проучване. Нашата задача не беше да направим оценка, а една метаоценка, т.е. да синтетизираме оценката и да кажем какви резултати е произвела тази оценка, какви са нейните цели. Видяхме колко разпокъсана е тази програма, колко фрагментирана и колко разнообразни подходи са обединени в нея. Е, моята колежка ръководи проекта, тя ще представи проекта на английски. Давам, е, представям госпожа Пауър и давам думата, тя извърши основната работа. Благодаря. Продължавам на английски. Благодаря. Много се радвам, че мога да представя нашето проучване в Европейския парламент. Ще направя общ преглед на съдържанието на представенето си. След това накратко ще обясня каква е целта, как сме се организирали Ако сте забравили, искам да ви припомня нещо. Какво е рамката за конкурентоспособност и иновации? И след това стигаме до заключенията, констатациите на проучванията, свързани с еволюцията на тази рамка. Е, проучването имаше две части. То е свързано с програмата Рамка за конкурентоспособност и иновации, другата с оперативните програми. И накрая, най-важното, препоръките. Ако изчетете проучването, ще видите, че има 22 препоръки. what happened да разберете какво се е случило. Каква е целта на проучването? Направихме метаоценка, особено що се отнася до рамката за конкурентоспособност и иноваторство или иновации е, важно беше да оценим докладите за оценка, които са изготвени до момента разгледахме една от оперативните програми а, и в случая програмата Предприемачество и иновации, е П на английски, а, и да извлечем от нея основни заключения. Започнахме през октомври миналата година след едно заседание с Европейския парламент, една среща всъщност. И направихме един доклад за оценка. Този доклад за оценка трябваше да даде възможност за точна оценка на различните доклади. Има много доклади, които съществуват, изготвени от Европейската комисия, от доклади за оценка. И всички тези отделни доклади трябваше да бъдат прегледани от експерти, След това трима независими експерти работиха всеки отделно. Ноември отново се срещнахме за заключение. Е в зависимост от заключенията на тези експерти, изготвихме средносрочен доклад в края на 2012 година и е, до март тази година вече изготвихме окончателния доклад. Всъщност това беше нашия график. Много усилена работа. Що се отнася до рамката за конкурентоспособност и иновации, искам да ви припомня няколко неща. Ето това е структурата. Тя трябва да приключи 2013 година. Рамката се основава на три оперативни програми. Едната е програма предприемачество и иновации и тя работи с МСП, докато другите две програми са отворени за всякакви видове дружества. Едната се занимава с ИКТ, а другата е програмата Интелигентна енергетика. Голямата част от средствата, 2 е, милиарда отиват е, в програмата предприемачество и иновации, а в другите две по около 720 милиона евро. Какво ще се случи в бъдеще? Знаете, в момента сме в е, период на преход, така че седма рамкова програма и рамката за конкурентоспособност ще приключат 2013 година и трябва да се подготвим за следващите програми, програмата Хоризонт и програмата Косме. Много срещи текат по тези програми и по бюджета им и по тяхното съдържание. Какви са основните заключения, които излякохме от отделните доклади? Оценката на рамката за конкурентно способност – Докладите показват, всъщност докладите, изготвени от Европейската комисия, са средносрочен доклад и краен доклад за оценка на тази е, програма, както и такива доклади за трите оперативни програми. те са изготвени от различни организации и групи. Видяхме, че програмата е, е разделена на три дейности, които не могат да се сравняват помежду си. Те имат различни цели. Е, едните, едната част са тематични цели, е, които могат да се възползват всички бенефициери. Но тук има специализация и в малки и средни предприятия. Трудно може да се изчисли общото въздействие на тази рамка за конкурентоспособност и иновации. След това експертите стигнаха до заключение, че докладите за оценка на тази рамка са добри като качество, но и много различни. И като качество, и като подход, и като методология както и срока между средносрочния и крайносрочния, и крайния, извинете, доклад е 20 месеца при всички, но заключителният доклад обикновено дава информация за 60% от извършената дейност. That was one uh, important thing. So it's, if... И така, ако стигнем до препоръките, ще видите и други заключения. Още нещо. The peer review experts have also, according to the report, seen Докладите показват, че има различна терминология за показателите, много-много различна, както и показатели са доста усложнени и има възможност те да бъдат опростени. Такива заключения има и по други програми, по кохезионната политика и така нататък. Ето това са основните заключения по оценката на рамката за конкурентоспособност. След това видяхме финансовите инструменти в а, програмата за конкурентно способност и иновации, за предприемачество, извинете, иновации. Има два вида бенефи извинете, основните видове бенефициери са малките и средни предприятия с под 10 служители, с оборот под 100 000 евро годишно, финансовите инструменти. 53% е отишъл за тях от бюджета. Средствата са използвани оптимално. особено що се отнася до инструмента за растеж и новаторски МСП, трябва да кажа, че там финансирането е много продуктивно. Още нещо, което бе обсъдено по конкретните дейности, свързани с МСП. Става дума за микрокредити, 35% от микрокредитите са за жени предприемачи. Това също е едно от основните заключения. In general, the IPE program covers really a range of different services. Програмата за предприемачество и новаторство включва различни инструменти. има финансови инструменти, има дейности за разработване на политики, тематични дейности, Е, има интердисциплинарни дейности и за това е много трудно да се направи оценка. Е, дейностите варират. Но нещата трябва да бъдат оптимизирани в е, бъдеще. По принцип, хората се заинтригуваха от проучването Програмата дава много голяма информация. А... network has been particularly successful, so there was a lot of positive um, feedback. Много положителни коментари се получиха и така стигаме до препоръките. Ако погледнете проучването, ще видите, че имаме 22 препоръки. Опитахме се да ги групираме, така че да може по-лесно да се ориентирате. По отношение на докладите, Смятаме, че средносрочният доклад и заключителният доклад са прекалено близко а, разположени във времето и трябва да се даде по-дълъг срок, за да се види цялостното въздействие на програмата. Um, there is a lot of information um, in the different reports. You have the reports from the Commission, има доклади от Европейската комисия, работна програма, доклад за прилагане, е, за изпълнение, за оценка. Понякога е трудно, особено що се отнася до бюджета, да се открият някои основни елементи, защото има непоследователности в някои от докладите и те трябва да бъдат подобрени в бъдеще. Освен това, ако решите да направите средносрочна оценка и крайна оценка, близко във времето, е много важно да се използва една и съща методология или поне една и съща група или също нещо сравнимо да бъде описвано. Това бе критикувано, защото има различни методологии, използвани в средносрочния доклад и заключителния доклад. Това беше по отношение на докладите. Сега показателите. А, показателите винаги са обект а, на дебати. А, сходни дебати има и в а, други генерални дирекции. Трябва да има сътрудничество по а, окончателните показатели. Подходът трябва да бъде упростен. Uh, uh, в началото на <clears throat> програмата трябва да има първоначални показатели, които да дават възможност за реалистичен анализ в заключителния етап. След това, експертите казаха, че трябва да има три вида показатели на три нива. Първо, на ниво Европейски съюз, дългосрочни показатели, които да бъдат макроекономически, които да отразяват целите на програмата. Експертите казаха, че също трябва да се прецени могат ли изобщо да бъдат измерени такива показатели, защото често не се стига до резултатите, които се търсят. На ниво програма трябва да има индикатори в началото и след това индикатори в края, резултатите да бъдат измерени на програмата. И трябва да има също така показатели на ниво бенефициер, за да се види развитието, например, на едно МСП, да се види дали има въздействие върху него от изпълнението на тази програма. Това беше за показателите. Сега ниво програма, както казах, трябва да бъде опростени програмите, да няма голяма диверсификация в тях, трябва да има връзка а, с другите дейности на Съюза от една страна, инструментите на ниво кохезионна политика, след това отделните изпълнители на местно ниво, регионално ниво, след това връзка, например, с Европейския институт за технологии и иновации, както и а, трябва да има тясна връзка с а, мрежите от лица за контакти. Много положителни дейности също така има. Експертите смятат, че Helpdesk като идея е много полезна. Дейностите в мрежа, това може да се използва и в бъдеще. Има и други инициативи, например предприемачеството сред жените. Трябва да продължава, макар че там също има някои проблеми. Добре е да се направи отделна оценка на секторните дейности. Имаше отделни дейности за отделните отрасли. Туризъм, промишленост и така нататък. Така че е добре да се направи оценка на отраслов принцип. Дейности свързани с МСП. Не може да се вземат малките и средни предприятия като обща група, трябва да бъдат разделени а, е, или тематично, или по а, е, големина на предприятието, или по възможността им изобщо да извършват научно-изследователска дейност а, е, на високо ниво. Идеята на нашите експерти е да се групират малките и средни предприятия в зависимост от характеристиките на същите или по други принципи. След това би било добре да се направи един а, преглед на онези предприятия, които се опитват а, да установят а, контакт, а, влизат а, във връзка и след това не, не правят нищо по въпроса, не кандидатстват а, за финансиране или не се възползват от финансови инструменти. Трябва да се види защо се случва това. Времето, което минава между одобряването на кредита и съответното изплащане на кредита, то е доста дълго. И ако бъде съкратено, ще има по-голям успех на програмата. Трябва инструментите за финансова подкрепа да бъдат ръководени в по-голяма степен от рисковите фактори. Някои от финансовите инструменти трябва да бъдат съчетани с програмата Хоризонт 2020 година. Трябва да има и отделна правна рамка а, за съвместното управление. Това бяха препоръките. можем да отговаряме на въпроси, ако има такива. Много ви благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Frau tüttling schönhofer und Frau Bauer für die Präsentation. Благодаря. Много интересни резултати. Благодаря за презентациите. Сега мога да дам думата на е, комисията, но преди това искам да попитам колегите, кой иска да се изкаже, да вземе отношение по това, което чухме. И явно за момента никой не иска думата. Виждаме, че има много препоръки. Как оценява тези препоръки комисията? Искате ли вие да се изкажете, да вземете думата? One. Yes, working. Thank you. Um, thank you very much for giving us the floor. Uh, Благодаря ви, господин председател, че ни давате възможност да коментираме. Ние приветстваме наистина доклада, който съдържа много полезни препоръки, е, насочени към програмата. И ние сме удовлетворени от това, че повечето от препоръките всъщност е, съответстват на собствените констатации на комисията по линия на собствените и оценки – на програмата за конкурентоспособност и иновации и нейните съставни елементи. Позицията на комисията е обобщена в доклад, адресиран до институциите, до парламента, съвета, социално-економическия комитет и комитета на регионите от 15 януари тази година. Тоест, твърде близки са <clears throat> констатациите на на комисията, по нейните оценки и на тази, така да наречем, мета-оценка, с която бяхме запознати сега. И двата документа, и двата процеса е, отчитат обстоятелството, че програмата е успешна и ако видим тук какво е казано накрая като оценка на програмата, четем, че е, всички съставни елементи и програмата като цяло е, функционират добре в съответствие с очакванията. И тази програма наистина се превръща в мощен инструмент за популяризиране на новаторството. Ние в много отношения споделяме, казах, е, направените препоръки. Ако ми позволите да кажа нещо относно момента, в който се извършва тази оценка. Разбира се, срокът бе предвиден законодателно, но има възможност за проява на предпочитание. Е, може да се изчака, докато се появят всички резултати, но пък тогава е, препоръките не биха имали особен смисъл, тъй като няма да има кога да бъдат реализирани. Към е, края на 2013 е, година приключват е, финансовите ангажименти. От там нататък, разбира се, обаче специалният финансов инструмент по програмата има възможност да ангажира средства в интерес, в полза на малки и средни предприятия. Та, тук альтернативата е такава да бъдат събрани всички информационни елементи, които са на лице, преди да е изтекал срокът на програмата, за да по линия на обратната връзка да, да, да можем да усъвършенстваме нещата. И това е именно изборът направен от комисията. И редица от препоръките, освен че са отразени в текущата практика на програмата, се включват и в предложенията на комисията за следващия програмен период. И вече логиката е по-друга за следващия програмен период във връзка с Хоризонт 2020 там акцентът е върху иновациите, а конкурентоспособността е акцент на програмата Косме. Разбира се, препоръки бяха направени и следствие на междинния преглед. А сега, подготвяйки реализацията на програмата Косме, сме ползвали и опита на външни експерти, за да изработим една рамка, е, е, една уредба на оценката и, наблюдението на Косме. И разбира се, в нормативната уредба са предвидени редица показатели, приложими за всички програми. Е, тази част е, е предмет на тристранните е, срещи между законодателите и комисията по настоящем. Разбира се, аз няма да навлизам в подробности по отделните препоръки, освен ако нямате някакви конкретни въпроси. Струва се вероятно да обърна вниманието ви на последната точка от доклада на комисията, в която комисията приканва със законодателите да се възползват от този документ, за да направят своите предложения за изменение и допълнение на нормативните предложения, които прави комисията. Така че можем да кажем, днешният дебат, днешните разисквания са крайно своевременни. Благодаря. А сега думата има господин Рюбик. Благодаря за тази оценка. В парламента ще направим нашите заключения. Е, знаем, че тези програми са много важни. Те ще играят голяма роля до 2020 година. Благодаря още веднъж председателят. Благодаря. Искате ли да допълните още нещо, госпожо Хофман? Да. В политиката за сближаване има доста средства. 8,9 милиарда са това, а тук нашия бюджет е 1,2 е милиарда за малките и средни предприятия. За следващия отчетен период е много важно да се намерят синергиите и отграниченията между тези е, два паралелни инструмента, така че да няма припокриване. Да, това беше интересна идея и важна идея, защото в момента има трилог по тези секторни инструменти, но и представителят на комисията каза, че това е важен за комисията въпрос. Ние в този контекст ще говорим с колегите от Комисията по регионално развитие. Това е така. Благодаря, благодаря за тези интересни идеи. Вие сте оценили една много важна за Европейския съюз програма. Имаше скептицизъм преди време по отношение на тези програми, по отношение на финансирането, но сега виждаме, че резултатите са добри положителни, което е много важно. И аз съм на мнение, че малките и средни предприятия са наистина гръбнака на заетостта. Тук може много да се спечели и независимо за кои големи концерни говорим, дали за АСП или за други концерни. Истината е, че те също някога са започнали като малки предприятия, така че малките предприятия днес са големите предприятия утре. Няма други колеги, които да искат да се изкажат. Благодаря на експертите. Благодаря за представените резултати. Ние ще продължим да сме контакт с вас. Благодаря ви. Und dann können wir von den kleinen und mittleren Unternehmen zu einem ziemlich... Така, <clears throat> преминаваме от малките и средни предприятия към нещо по-голямо. Е- това е голямо предприятие. След малка кратка пауза ще продължим с проучването за потенциала за организиране в рамките на проекта ИТЕР – за подобряване на ефективността на разходите. Само ще изчакаме <clears throat> а, техниците да подготвят презентацията. So, we... Okay. Um, welcome here. Zuerst darf ich dem Berichterstatter das Wort erteilen, falls er... Ще дам думата първо на докладчика, колегата Гайер. Благодаря, господин председател. Ние като контроли по бюджета преди в миналото. Много сме се занимавали с ИТЕР, с този проект. И независимо за какво всъщност става дума, тук наблюдаваме увеличение на бюджета. Ставаше дума и преди от европейска страна за много средства, за 7 милиарда евро именно. и съответните компетентни комисии изпратиха делегации в Канараш, за да се запознаят колегите на място с проекта. Там именно е реактора за синтез. Там те се запознаха с технологията на синтеза и резултатите показаха съвсем ясно, както често се случва в управлението на проекта, видя се, че след като се е развил проекта, след като са ясни разходите за транспорт, видя се, че има допълнителни разходи, но това е нормално. Въпросът е обаче кой ще поеме тези допълнителни разходи. Съветът бе на мнение, че може да се използва общия бюджет за изследвания на Европейския съюз. Но, ако си спомням правилно, до, може би след 2030 е, година тази технология ще може да влезе в сила, до тогава не може да чакаме, не може да обезводним целия бюджет до тогава. Така че това беше стратегически труден въпрос между държавите членки и съвета, как могат да се покрият тези разходи. Но този проблем го преодоляхме. Въпреки това, въпросът си остава и за това беше моята мотивация, да, моят мотив да помоля за провеждането на това проучване. Въпросът ми е, знаем ли какви са рисковете? На второ място. Има ли възможност за економии в рамките на проекта ИТЕР? и се надявам проекта да даде отговори на тези въпроси. Аз е, не спадам към хората. Е, аз не спадам към хората, е, като журналистите, които смятат, че само лошите новини са добри новини. Напротив, много се надявам на добри новини. Според мен обаче мисля, че проектът се е развил положително. Мисля, че това е отразено в проучването. Проучването дава и някои препоръки, на които може да стъпи нашия дебат за съвета. И ще ни даде вдъхновение за формулирането на бюджета. Ще говорим със съответната Европейска агенция, чийто президент е тук. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Сега ще следва едно кратко въведение, а след това проучването ще бъде представено от експертите. Благодаря, господин председател. Ще си позволя няколко встъпителни думи преди да дам думата на колегите, които са работили на място по оценка на държавната политика по извършване на необходимите дейности. Периодът е юли 2012, февруари 2013. Извършен е анализ на способността за управление на разходите на частта F4. Е, не става въпрос за ИТЕР като цяло Става въпрос за, знаете, проект за проучване на енергията на ядрения синтез. Така че ние нямаме претенция да анализираме себестоеността на цялостния проект ИТЕР. Някъде 40 интервюта бяха проведени и ние, разбира се, отправяме благодарност на специалистите от F4, които бяха на разположение за нас. Е, интервюирали сме също представители на държавите членки, на европейските институции. И сега да видим какво ще ни кажат колегите. Благодаря ви за встъпителните думи. Благодаря, господин председател. Накратко ще представя отново контекста на изследването, макар и основните елементи вече е, да бяха представени. Проектът ИТЕР е проект на международно научно сътрудничество с участието на 7 партньори, 7 финансови източника и чиято цел е да се покаже техническата осъществимост на ядрения синтез като енергоисточник. Просто за да напомня накратко, седемте партньори са естествено Европейският съюз, Съединените щати, Русия, Китай, Япония, Южна Корея и Индия. Както посочи депутатът Гайер, през първите години от реализацията на проекта станахме свидетели на взривообразно нарастване на разходите, както се изрази самия той. Наистина, първоначалните разчети за себестойността на проекта възлизат на общо 5,9 милиарда евро и съответно частта на Европейския съюз възлиза по тези първоначални разчети на 2,7 милиарда евро. Съвсем скоро всички си дадоха сметка, че тези бюджетни разчети са крайно занижени и съответно бяха преразгледани от 2008 година нататък, като е, стойността на участието на само на Европейския съюз е, тогава се определя на 7,2 е, милиарда евро, като 5,9 от тях преминават през Евратом. В резултат от сложни преговори, най-сетне през 2010 година бе постигнато споразумение, Европейският съюз препотвърди ангажираността си за успеха на проекта и прод... увеличи своето участие на 6,6 милиарда евро. С... Като това е таванът, лимитът на участие на Европейския съюз за реализацията на първата фаза на проект. На тази схема е, иллюстрираме, мисля, доста нагледно, как е, агенцията F4E е, се позиционира в проекта като връзка между организацията, сдружението ИТЕР, което представя научния потенциал на проекта от една страна и промишлените среди, е, научните лаборатории от друга. И значи е, тази агенция F4 също времено управлява финансовото участие на Европейския съюз. Тук някои статистически данни, е, които отново иллюстрират дейността на агенцията. През 2011 година агенцията F4E е, е ангажирала е, към формата на ангажименти 492 милиарда евро от своите кредити, като е разплатила 264 милиарда евро като фактически почти всички ангажименти са разплатени. Виждате на 99,7%. На графиката дясно виждаме първите анализи на ефективността на дейността на агенцията през първите 4 години Виждаме отново взривообразно нарастване на оперативната част, докато административната издръжка е значително по-умерена. Така че можем да говорим за ефективност на работата на агенцията през този първи 4 годишен период. Та, след това кратко встъпление, сега бих искал да ви представя шесте главни извода, които правим в резултат от проучването. Първият извод е наистина генерално значение, а именно, че нарастването на стойността на разходите е, на проекта се дължи главно на самия проект на, на съдържателната част от него е, и зависи от фактори, които не попадат в периметъра на контрол, упражняван от агенцията. Тоест, агенцията F4, както впрочем вече посочихме, се занимава с европейското финансово участие, но организацията ИТЕР се занимава с освояването на средствата фактически. Агенцията F4E е, е, е просто посредник по реализиране на поръчките и осчетоводяване на разходите. Втори извод. Агенцията е уникална, своеобразна организация е, сред е, европейските агенции и се развива в контекст е, наистина сложен, без тя самата да има възможност да упражнява кой знае какво влияние върху него. И следователно агенцията разполага с твърде малко възможности, благодарение на собствените си усилия, е, да постига повишаване на ефекта на единица разходи. Нито кой, по кой знае какъв начин да управлява тези разходи с оглед на тяхното снижаване. Трети извод Първите е, затруднения, на които се натъква агенцията, възникват още в самото начало на нейната дейност е, и във връзка с е, управленските и надзорните и структури. И възоснова на тази констатация ние правим извода, че тези първоначални начални проблеми са били правилно идентифицирани и лека по лека са били преодолявани. И макар и да е все още рано да се твърди нещо окончателно относно качеството на управление и надзор на агенцията, от сега може да се заяви, че фундаментът е укрепен и че днес агенцията разполага наистина с една солидна организационна структура да се справи с предизвикателствата и задачите, които и предстоят в бъдеще. Четвърти извод – той се отнася до възможностите за подобрение на, на дейността. Все още има направления, в които ние установихме резерви е, за подобряване на, на работата, макар и, още веднъж държа да напомня, е, самата агенция разполага с твърде ограничени възможности да управлява самите разходи. При все това обаче установихме някои области, като например възлагането на поръчките, кадровата политика, вътрешния контрол в агенцията. По тези направления може още да работи агенцията. Пети извод. Той се отнася до способността на агенцията да реагира при извънредни, непредвидени обстоятелства. И в тази връзка трябва да кажем, че управляването на разходите на самата агенция не е достатъчно тя да осигури възстановяването си при непредвидени обстоятелства. Тоест, агенцията е в едно твърде уязвимо изложено на риск положение предвид политическите неясноти е, надвиснали е, над е, проекта ИТЕР, най-вече във връзка с неговото финансиране. И последния генерален извод от нашето изследване, шестият, се отнася до възможността за еталониране или извършване на съпоставителни проучвания. Това бе част от нашето задание. И тук отново трябва да подчертаем своеобразния, уникален характер на агенцията, от което следва и нашият извод, че е, съпоставителният анализ по отношение на нея е неприложим, тъй като всъщност няма друга структура, с която агенцията би могла да бъде сравнена. И още повече да се извършва такъв съпоставителен анализ на етап, на който агенцията вече е била подложена на, на редица проверки и инспекции, би било а, безполезно. След тези генерални изводи е, бих искал да прехвърля думата на колегата, да той да ви запознае с някои конкретни резултати и препоръки. Не всички, предполагам, най-интересните. Благодаря. Сега аз ще ви запозная с конкретните препоръки за подобряване на работата. Те бяха споменати вече от колегата като, като основни направления. Да видим сега по-конкретно. Първото направление, което в хода на анализа най-вече се набива на очи, и в което направление единствено могат да се търсят някакви економии е, за стабилизиране финансовото положение на агенцията, е възлагането на поръчки, макар и резервите за економии в това отношение да са по същество ограничени, имайки е, предвид, че пазарите, с които борави агенцията, са ограничени и специфични. И три момента тук. Агенцията е положила много усилия за обезпечаване на дейността на възлагане на поръчки, в това число чрез един информационен портал. Studies to, to better understand the markets and anticipate uh, cost risk uh, so that they can be uh, effectively tackled. Главната задача тук е да се прогнозира доколкото е възможно пазарната конъюнктура и евентуалните рискове. А агенцията още повече е заимствала немалко опит е, от, е, от е, стопанския сектор, от отрасъла, наела е специалисти с дългогодишен опит в е, снабдителската дейност, възлагането на, на поръчки. В началото на дейността на агенцията са възникнали някои слабости в е, организационното управление. Е, по-късно те са преодолени, така че управителният съвет да може да насочи вниманието си към по-стратегически въпроси, да не се занимава с оперативни подробности. Независимо от а, това, обаче, което ние констатирахме определено като подобрение е, в хода на интервютата с заинтересованите страни, можем да констатираме, че процесът на вземане на решение е все още до някъде тромав, така поне смятат респондентите. Е, няма подробна информация за предстоящото през непосредствено следващата текущата година. Проучването на Ернстент Янг, посветено на, на управленските проблеми, на, на менеджмента, е проведено непосредствено преди нашето и то също сочи необходимостта за усъвършенстване на стратегията за управление на издръжката в е, рамките на агенцията, като особено внимание се обръща на количественото изразяване на показателите и техния обективен характер. Що се отнася до участието на държавите членки, на него бе посветен отделен въпрос е, от нашата оценка. Можем да кажем, че се констатира липсата на политическа воля от страна на държавите членки е, допълнително да финансират издръжката на агенцията, което може да породи сериозни проблеми, имайки предвид това, че тя всъщност не разполага с фонд е, за извънредни ситуации. И на второ място, повечето представители на държави членки, с които разговаряхме, е, посочиха, че националните лаборатории, занимаващи се с е, енергията на синтеза, биха могли да, да бъдат е, добро средство за канализиране на техния принос. Е, но от началото на ИТЕР пък е, бюджетната издръжка на националните изследователски лаборатории за енергията на синтеза значително намалява. Е, правени са някакви обещания за безвъзмезно финансиране чрез F4E, които не са изпълнени. И според нас е необходима нова организация на отношенията е, с националните лаборатории, за да може Европа да се възползва от е, е, експертния потенциал, който е натрупан в рамките на ИТЕР. При това обаче ние се отнасяме доста скептично към ефективността на, на такова едно участие на националните лаборатории по елементи от проект. Да не говорим, че възникват редица нормативни пречки, е, в това число за защита на конкуренцията. После редица лаборатории не могат да поемат е, търговската отговорност е, за изпълнение на, свързана с изпълнението на поръчки по доставка на ИТЕР. През последните две години значително се подобрява вътрешния контрол в агенцията, особено благодарение на промяната на ръководството. Агенцията прилага стандартна вътрешно-контролна система, която е разпространена в отрасъла и от нашето проучване стана ясно, че качеството и количеството на контролна информация значително е нараснало. Като следващата стъпка посочват нашите респонденти и следва да бъде по-доброто интегриране, обобщаване на данните от различните системни източници. Наред с дейността си по ИТЕР, агенцията F4E е извърши някои съпътстващи дейности и в вътрешни документи на агенцията вече се заявява, че вероятно тези съпътстващи дейности следва да бъдат преразгледани, ако в бъдеще възникнат допълнителни проблеми за издръжката на агенцията. И най-сетне действащият регламент за служителите на агенции на Съюза вероятно не е подходящ за агенцията F4E. Особено схемата на кариерно развитие на, на, на служителите в комисията не, не е подходяща е, предвид е, организационната структура на F4E Възниква и проблема за издръжката на живота в Барселона, по, по седалището на, на агенцията. Трудно се привличат високо квалифицирани служители. Ето, това са нашите конкретни е, изводи и препоръки. Благодаря ви. Благодаря за представянето на проучването. Сега откривам дискусията. Ние сме говорили вече за ИТЕР, но виждам, че ядрения синтез всъщност не решава всички проблеми. Въпросът е кога ще имаме резултатите. Вече са инвестирани толкова много средства в този проект – но това трябва да се... Това е въпрос, който трябва да се постави на физиците и на другите учени. Но, може би, вие може да дадете вашето впечатление. Е, колегата Балчитис, колегата Гайер и колегата Молдър са първите, които искат думата. Благодаря. Аз е, съм съгласен с вас, господин председател, че проектът е много голям, но ние трябва да сме реалисти. Не бива да правим и трябва да правим разлика и да сме много предпазливи, когато говорим за финансите. Докладчиците казаха, че експертите казаха, че проблемите ще са решени, ще се решат, но бе казано, че все по-малко е политическата воля за финансирането на този проект сред държавите членки. И това твърдение буди опасения. Преди време посетих едно голямо предприятие, което също прилага, провежда големи проекти. Тези проекти се разделят на етапи и след всеки етап се прави оценка. Това е предприятие, което прави изследвания в областта на генетиката. Това е също една много сложна област, както и ядрения синтез. И така всяка фаза се оценява. И ако се установи, че целите на фазата не се изпълняват, то тогава се прави преоценка на по-нататъчното финансиране на проекта. Аз не съм експерт, Занимавам се с контрол на финансови средства, обаче за това според мен е хубаво да направим оценка на сегашната фаза, на която се намира проекта и да преценим до каква степен е разумно да се финансира проекта. Сега решили сме, че този проект ще бъде финансиран за периода 2013-2020 година, но въпросът е как ще продължи по-нататък този проект. Сметната палата е хубаво да ни даде препоръка по отношение на оценка на подобни проекти. Господин Гайер. Аз вече съм говорил с експертите и сме на едино мнение, този проект е уникален. Много е трудно да се направи сравнение на пазарите. Няма такива машини в момента на пазарите. Трудно се, правят, се провеждат преговори, така че Агенцията има едно уникално положение в момента. Това е, е не знам, нещо като троянски кон в момента. Разходите непрекъснато се увеличават. Комисията носи политическата отговорност за това, за тези разходи. Какво имам предвид? Ако приемем, че този проект има голяма нужда от персонал, от квалификация, научна квалификация, промишлена квалификация. Много трудно е, е всички тези аспекти да отговорят на регламента за персонала. И трябва да направим компромиси или по отношение на регламента, но той е много фиксиран. Или пък по отношение на персонала, но това пък ще се отрази на качеството, а ние не сме заинтересовани да, накър... да накърняваме качеството на работата по проекта. Сега паралелните дейности, за които стана дума. Това е също нещо, върху което много трябва да се съсредоточим. Трябва да се свържем с комисията, за да видим какво смята тя. Дали ИТРА ще, ще може да поеме тези паралелни дейности, т.е. да изпълнява проекти, които са свързани с ядрения синтез, но не са, не, не са непосредствено свързани с F4E. Това е въпрос за разходите. И ние като бюджетен контрол, като комисия по бюджетен контрол, трябва да се запитаме кой ще поеме всички тези разходи. Проучването е, ми даде някои идеи, къде може да търсим политически решения, но тук става дума за диалог с агенцията и с комисията. Благодаря, господин Молтер. Благодаря. Аз, ако не се лъжа, от 30 години чувам всяка година, че енергията на ядерния синтез ще се превърне в реалност след 30 години. И така. Сега, ако правилно разбрах, от проучването се констатира, че агенцията f 4 по никакъв начин не може да прогнозира и управлява разходите. И че по-нататъчно намаляване на разходите би било нещо крайно трудно. И разбирате се, че за една бюджетна комисия това е въпрос особено неблаговиден. Предвиден е бюджета за следващите 7 години за ИТЕР. Сега се оказва, че разходите могат да растат и растат, независимо какви са причините. И въобще, възможно ли е по някакъв начин да се прогнозират разходите? Въобще, може ли реално да се прогнозира, че енергията на синтеза някой ден в обозримото бъдеще би могла да бъде надежден енергоисточник? И може ли с каквато и да било умерена увереност да твърдите, че бюджетите разчети за следващите 7 години са реалистични. Благодаря. Моника Холмайер има думата. Господин председател, уважаеми колеги, най-напред е, трябва да отбележим. Това е много сложен проект. От една страна той е много амбициозен, от друга страна, както каза и колегата, макар е, той е уникален. Е, това е една област от изследванията, от науката, която крие много неизвестни. Аз през последните месеци се занимавах много интензивно с е, F4A и с организацията ИТЕР. Тук Става дума за международен консорциум. Проекта се носи от няколко организации. И въпросът за интерфейсите, за процедурите, за цялостната организация е сложен. Това е логично, това е ясно. Координацията е трудна Съществуват от време на време търкания, неясноти и те трябва да се преодоляват. И имам чувството, че се работи в рамките на проекта ИТЕР много интензивно и F4E по отношение на обществените поръчки, на сложността на обществените поръчки. в това отношение тук има големи проблеми, но те се преодоляват доста успешно. Програмата се намира в момента в един стадий, който е много интересен. Започва строежа. Но сега именно се опираме до сърцевината на, на проекта. Сега е, започват да възникват основните предизвикателства. Е, трябва да оптимизираме организацията. Европейският съюз дава най-многото средства и по принцип се държи доста скромно в рамките на консорциума. Но тук става дума за проблеми не само в рамките на Европа, а в рамките на, на цялата организация F4E. Според мен Европейския съюз в рамките на ИТЕР трябва да заяви своята позиция, защото не е много адекватно, когато комисията е представена с едно място, а а, ние поемаме основната финансова тежест. А, комисията има само ограничени възможности за влияние в рамките на ИТАР. На второ място, смятам, че е разумно F4E да се опита да адаптира своята структура на, към промишлените процеси. Интересен е въпроса за отговорността. Понякога може да има <clears throat> такива искове за обещетения, които никой не може като, като човек, като личност да подпише. А и в областта на обществените поръчки имаме нужда от специалисти, които предварително да направят проекта, а не в крачка да се променя проекта за обществени поръчки. Мисля, че F4E е, е изминал дълъг път, но това, с което в момента се занимава, трябва да се случи в ИТЕР. Европейския парламент няма възможност за контрол на тези средства и според мен това не е адекватна ситуация. Благодаря на ситуацията, благодаря на комисията за уточнението, че все пак парламента може може да се информира и да контролира тези средства, но виждаме колко е сложно, е, когато човек има работа с международен консорциум. Е, той се движи по съвсем други логики. И така апелът ми е отново е, след като Европейския съюз дава толкова много средства, нека укрепим нашата роля в рамките на организацията ИТЕР. Председателят, да. Но в момента ние вече сме на границите на нашето работно време, но преди да дам думата на комисията, искам да дам думата на господин Рубик. Но моля бъдете кратки. Аз имам въпрос. Как ще се развие проекта, ако няма допълнително финансиране от, името, от страна на Европейския съюз, а се придържаме само към международните договори? Сега комисията има думата. E, Надявах се като директор на проекта да ми дадете думата и на мен, ако нямате нищо против. Първо искам да благодаря на Ентон Янг за отличния доклад, имайки предвид кратките срокове и наистина сте навлезли в подробностите, а тематиката е много сложна. Искам да ви припомня, че се занимаваме с технически много сложен въпрос, но и въпрос, който и организационно е доста сложен. Преди да ме попитате защо изобщо се занимаваме с това и се движим в тази посока, трябва да кажа, че това не е, е обичайната ни работа. Ако искаме да намалим CO2, през следващите 50 години и много малко технологии биха могли да ни помогнат, докато настоящата е една от тези малко, които биха могли да го направят. Това не е временен източник на енергия, а постоянен и устойчив такъв. За това има и голям промишлен интерес индустриализираните страни, сред които и Китай, имат огромен интерес към индустриален капацитет в тази сфера. Но ние водим и чисто научно, и в промишлен план. Китай и Япония много биха искали да ни догонят, дори да ни изпреварят. Затова искаме технологията да е успешна, но и европейската индустрия да има необходимия капацитет да заеме е, мястото, което в момента е свободно. Пак казвам, технологиите са много сложни, да са много напредничави и са острието на новаторството. И в Европа, и в наши партньори е, поръчваме отделни части от тези технологични инструменти. В различни страни от света закупуваме различните елементи. Искаме обаче да построим всичко, за да се развива нашата промишленост. Много са сложни връзките ни с други организации по ИТЕР, които се опитват да контролират седем национални агенции, които не само се занимават с закупуване, но и с много други неща. За това трябва да се, забележи, да се отбележи, че има и увеличаване на изискванията. Например, когато имаше ядрен инцидент в Япония, изискванията станаха много по-строги и стриктни, което доведе до допълнителни изисквания, които повишиха разходите. Независимо от тези все по-стриктни изисквания, ние Така или иначе имаме резервни а, планове, които, така, които първоначално бяха свити до нула. Анстен Янг бяха прави в това, което казаха, затова работим активно с промишлеността, за да изпълняваме, за да постигаме съответните индустриални стандарти. Първоначално трябваше да спазваме стандартите на Европейската комисия, а сега се движим по посока стандарти на промишлеността и трябва да се актуализира част от правилата, по които работим. Трябва да припомня на всички, че в 6.30 ще спре превода. Сега е 6.30, така че е, трябва да чуем Арстин Янг. Една минута. Трябва да спомена лабораториите по ядрен синтез. Те са основен партньор. Там са всички познания, които са натрупани в тази сфера. Ние имаме много партньори в индустрията, която всъщност закупува част от елементите, които са ни необходими има прехвърляне на познания към промишлеността. Много други неща искам да кажа, но разбирам, че нямаме време. Благодаря. Сега отговор към многото въпроси, които не се зададоха. Euh, Ще отговоря на много от въпросите, които бяха направени. Най-вече въпросите на господин Мулдер. Той зададе много въпроси. Искам а, да припомня, че нашето проучване се съсредоточи върху управлението на разходите на проекта F4E. А, това са разходи, генерирани от самия проект и агенцията всъщност не е контролирала увеличаването на разходите научната гледна точка не бе включена, така че не мога да ви дам информация по този въпрос. Още един въпрос. Той бе за госпожа Холмайер. Адаптирането на пазарите за обществени поръчки. Там бихме искали да се управляват по-добре разходите. Е, Това беше много ясно. Ясно е, че ще са необходими и по-нататъчни дискусии. Докладчикът не иска думата, така че благодаря. Благодаря на всички колеги, на всички експерти и на комисията. Естествено, ще трябва да дискутираме тези въпроси в дълбочина. Благодаря и на секретарията. Благодаря и на преводачите.